Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο... Добър ден! Е, откривам е, днешното заседание и първата точка по дневния ред е препоръка от е, Дейвид Мартин в връзка с разисквания по случай в връзка